темата преследване на християните по света във връзка с убийството на студентите от терористичната група Аш Шабат от името на Върховния представител. Отново ще говори комисар Мимица. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. Напълно споделям вашата загриженост за съдбата на християните по е, целия свят. Наскоро бяха бомбардирани две църкви в Пакистан, има убийство в е, Нигерия, е, непрекъснато се преследват християните в Сирия и и Ирак, наскоро станахме свидетел на кръвопролитието в университета в Кения. Подобни атаки срещу християните дълбоко ни безпокоят и са съвремливи за, за нас ваварското насилие и нечовешките методи, които се използват от всички е, терористични групировки, е, нарушават е, човешките права и всички международни договорености срещу хуманното отношение, независимо от етническата и религиозната принадлежност. Тези е, дискриминативни атаки, тези нарушения на човешките е, е, права се извършват от терористичните групировки срещу християни предимно, но а, и срещу други групи, които не бива да забравяме в този дебат. Що се е, отнася до насоките за защита на човешките права и религиозните свободи, прияти през 2013 година, е, е, гласят, е, че е, е, всички трябва да имат право на свободно изповядване на своята е, религия. Не можем да допуснем тези ценности а, и основни принципи да бъдат нарушени и поставени под заплаха. Не бива да забравяме, че а, първите жертви на тероризма и на конфликтите а, са мусулманите в арабските а, държави. Кралят на Йордания напомня на всички нас по време на своята забележителна реч пред този парламент. Той каза, че последните атаки в някои страни срещу християни и други младсинства са всъщност престъпления срещу човечеството и срещу а, исляма. А, е, християните в арабския свят са неделима част от нашето минало, настояще, е, настояще бъдеще, каза е, кралят. Днес Европейският съюз е свидетел на множество конфликти и кризи, които засягат и нашия континент. Ако искаме да се справим с регионалните предизвикателства, трябва да работим с останалите партньори. Джихадистският е, тероризъм и транснационалните е, е, е, нарушения е, могат е, да се преборят единствено с съвместни е, усилия и трябва да се борим срещу последиците от тези явления, например е, економическото положение, в което са поставени младите хора. Решенията на съвет от 9 февруари за борба с тероризмът планират редица мерки е, за борба с тероризма а, и а, насилието. А, например, двустранни споразумения, двустранно многостранно сътрудничество, обучение по въпросите на човешките права и така нататък, но също така и сътрудничество с местните общности. Нека да се върна на а, скорошните а, атаки в Кения. Тази терористична атака е атаката с най-много жертви, извършена от терористичната група Алшабаб през последните 18 месец. Тероризмът е, е заплаха, която наблюдаваме не само в Кения, но и във всички държави на африканския рок. Е, може би тези атаки са вдъхновени от методите, използвани от арабските терористи и от Боко Харам. Е, екзекуциите и убийствата на е, християни следва друга серия от атаки. Това буди дълбоко безпокойство, въпреки че представителите на мюсюлманската общност в Кения заклемиха атаките, съществува голям риск от задълбочаване на антагонизма и разделението между религиозните общности, което е и целта на извършителите. Ето защо е, госпожа е, е, Могерини каза в своето изказване на 3 април следното. Атаките на студентите в университета до Гариса и убийството на 147 студенти показват, че терористите е, е, желаят да дискредитират е, образованието, да спрат е, е процеса на стабилност е, е, и достоен живот на всички граждани. Радикализацията и екстремизма са глобален е, проблем и не могат да бъдат е, решени е, е, е изолирано. Необходим ни е глобален подход. Решението трябва да бъде специално изработено за ситуацията. За това трябва да преосмислим е, стратегиите за региона. Европейският съюз се стреми да е, разбере по-добре е, как работи тероризма в държави като е, Кения, за да можем да подобрим нашият е, отговор на тези кризи. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Минаваме към ораторите от името на политическите групи. Първи оратор за ЕНП Тереза Хирменес Песере Парио. Благодаря, е, господин председател. А, е, е, преди а, а, Велик ден а, ние можехме да отидем а, на черква, не обезпокоявани от никого, но в същия този а, четвъртък, Велики четвъртък а, в, в а, Кения а, а, бяха избити а, млади хора. А, млади хора, които бяха, са били отделени от своите колеги и а, избити само защото са християни. Може да си представите ужаса на родителите на отвлечените момичета в Нигерия или на онези, които трябва да напуснат домовете си, за да бягат, тъй като живота им е застрашен. Именно за това НП подготви резолюция, в която се споменават тези действия в Кения и другаде. Е, и обаче никой една от политическите групи не искаше да преговаря с мене. Не искаха да се споменава думата християни. И сега а, са подготвили друга резолюция с 40 параграфа, в която само в два параграфа се споменава думата християни. Докато в нашата резолюция говорим за преследването на християните в целия свят. В другата резолюция се говори за бъдещето, но сега, сега биват избивани християните. Не можем да чакаме и затова трябва да кажем нещата такива каквито са. Не можем да правим разлика между първа и втора класа жертви. Затова а, ние призоваваме да бъде подкрепена резолюцията на НФ, а, която е в защита на всички християни по света. Благодаря. А сега от името на социал, социалистите госпожа Валенсиано. Ние заклеймяваме всяка форма на насилие и дискриминация, базирани на вероисповеданията. Образованието е най-добрият път да се борим срещу екстремизмът. Един студент, който оцеля при нападението, заяви, че това ще се отрази на целия свят. Западните медии бяха доста необективни в представенето на събитията в Кения и самите студенти трябваше да предприемат кампания. 147 не е просто цифра, зад нея стоят човешки съдби. Когато Кения стана независима, имаше сблъсъци между различните части на страната, столицата и Гариса са доста отдалечени една от друга. Алшабаб казва, че това е война срещу Кения. Затова ние трябва да подкрепим Кения, да укрепим нейната сигурност. да й помогнем да разреши проблемите с Сомалия. Това изисква средства. Това е война не само срещу Кения, но срещу всички нас. За една минута Андрей Джамбацки има думата. Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Безспорно с нападението в Гариса сме свидетели на една чудовищна трагедия, на едно чудовищно престъпление. Става дума за целенасочено избиване на хора, които принадлежат към една религиозна общност, именно на християните в Кения. За никой не е тайна, а и не е трудно да се досетим, че бойците от Алшабаб преследват именно тези хора, преследват именно християните там, като отмъщение за Кения и за нейното отношение и за нейната намеса в сомалия в тази разпаднала се държава. това което трябва да знаем уважаеми колеги е че радикалните ислямисти радикалните религиозни екстремисти в разпадналите се държави по северната част на африка се обединяват в своята битка и в своя поход срещу европа такава каквато е те отричат нашите ценности те отричат нашия начин на живот и те го показват изключително нагледно и показват го изключително арогантно. затова не ни трябват декларации и не ни трябват заявления в борбата с ал шабаб. трябва ни една целенасочена военна операция господин комисар подкрепа за кения и военна операция срещу ал шабаб. благодаря ви за вниманието. herr kollege! für zwei minuten spricht jetzt für die liberalen enrique calvet chambon. Благодаря, колеги. Сега за две минути давам думата на следващия. Преследването на християните по целия свят е, е, е голям проблем. Искам да подкрепя всички, които искат да се борят с това с резолюция на парламент. искам обаче да добавя нещо политическата група АЛДЕ е жела да се концентрира върху убийството на студенти в Кения Гарис. Това със сигурност е станало по религиозни причини, подобно на Сирия и други държави. Със сигурност а, а, има етнически причини. А, причините могат да се търсят и в миналото на този регион в Сомалия и съседните и държави. Със сигурност това е и протест срещу западните ценности. За това са убити тези студенти, които се обучават по западен а, модел. А, Алде желая да каже, че всякаква форма на дискриминация е недопустима, но искаме най-вече да обърнем внимание върху тези ужасяващи събития. Европа не може да обърне е, е, гръб. без значение за какви младсинства става дума, а, трябва да се ангажираме в този регион. Трябва да изпратим обучаващи специалисти, които заедно с африканските войски в Сито да упражняват контрол и да предотвратяват подобни убийства. Там, където става дума за западните ценности, Европа трябва да се намеси. Това е целта на нашата резолюция. Благодаря. Следващия оратор Лидия Сенара Родригес. Благодаря, господин председател. Аз заклеймявам убийството и нападението на Алшабаб над университета в Гариза. Изразявам съболезнования на семействата на жертвите. Необходимо е да се вземем с причините, довели до конфликта и които доведоха до развитието на такива групировки като Алшабаб. Военният подход няма да е добро решение защото подобен подход, приложен през 1992 година в Сомалия, доведе до катастрофални резултати и хората от този регион все още изпитват на гърба си последствията. Експлуатират се ресурсите на тази страна, заграва се земя. В Кения много хора сега живеят в бедност, много страдат от недохранване, така че решението е не са военни операции нито от Европейския съюз, нито от други сили от региона. Не трябва да се допуска многонационалните компании да разграбят Африка. Трябва да се спазва суверенитета на тези народи. Искам да ви помоля да се придържате към времето за изказване, както и да не говорите прекалено бързо, защото е трудно да се превежда в такива условия. А предполагам, че искате вашите колеги да разберат какво казвате. Госпожа Хойбух. Благодаря, господин председател. Атентат в Кения трябва да бъдат най-остро разкритикувани. Потрясаващо е, че определени хора трябва да страдат, защото други групировки разширяват своята сфера на влияние. исламските терористична група Ал-Шабаб не се поколебава да извърши подобно деяние, и се опитва да дестабилизира Северна Кения с подобни а, а, постъпка. Знаем от че Алшабаб целенасочено извършва атаки срещу християни. В Кения и Сомалия те не се спират и пред това да избиват младежи, жени и деца от мюсулмански общности. Не бива да допускаме това. С нашата резолюция желаем да поставим фокуса върху Кения – и да си припомним какво е положението в Кения, най-вече в северната част, която е особено нестабилна. Кенийските власти не проявяват особено голяма загриженост и особено голяма чувствителност към мусулманските общности, което подклажда ситуацията и позволява на Алшабаб да става все по-влиятелна. Трябва да успеем да предотвратим това ни от Европейския съюз за една минута. Фабио Кастел. Благодаря, господин председател. В Кения бяха избити много студенти. Бъдещето на страната. В момента не можем да направим като че ли нищо, за да спрем подобни терористични актове. Съчувствахме е, на журналистите от Чарли Ебдо, е, но е, само със съчувствие работата не става. Жертвите в Сомалия са хиляди. В тази страна е плодотворна почва за тероризъм. Бедността е, поражда е, подобни, подобни действия. Винаги бедността е била свързана с тероризма, нещо, което води до сблъсък на цивилизациите. А, а, Папа Франциск напомни също това неодавна. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Бизото. Благодаря, господин председател. Убийството на студени християни, християни в Кения трябва да ни накара да се замислим. Те бяха убити само защото са християни. Всъщност, ние затваряме очите си пред този факт. Стотици хиляди християни се убиват всяка година в различни точки на света. Всяка 15-та минута загива някой християнин. Институциите пазят мълчание, включително европейските институции. Ние нямаме тук економически интереси. Става дума за радикален ислям, който проповядва омраза. Ние, християните, имаме право да съществуваме, да живеем своя живот но според тях ние трябва да бъдем изтребени. И това е истината, която подценяваме. И докато и защо Европа да не защити своите християни? Ние не предприемаме действия, не правим нищо да се сложи край на това унищожение. Ние се молим да се сложи край на всичко това. Ние, ние не искаме да има кървави бани, където и да е по света. Благодаря. А сега за минута и половина Джорджи Хубини. Благодаря, господин председател. Това е много тежка ситуация, за която говорим. Би трябвало да говорим за нея неутрално, свободно от всякакви идеологии. Много студенти, толкова студенти, загинаха в този университет Гариса. Това бяха абсолютно невинни хора, които, бяха, които са станали жертви на тероризма. Сега някои колеги се опитват да релативират това, не разбирам. Това са, кои, това са хора, които биват убивани, които, които биват преследвани убивани, а ние гледаме. Европа просто гледа и извръща поглед. Трябва да издигнем глас и да осъдим тези жестокости. Това не е идеологически въпрос, това е въпрос на човечност и въпрос на човешките права. Не бива да си затваряме очите. Трябва да сме стриктно против не би трябвало хора, възоснова на, сво... на тяхната вяра, да бъдат убивани. Затова нека покажем солидарност. Специфично е, че християни биват преследване, но трябва да осъдим всички терористични атаки. Ние живеем в един цивилизован светски свят, и ние защитаваме светските ценности. Никога не бива да го забравяме. Благодаря за минута и половина, Кашито Кени. Грация, сеньор президенте. Много благодаря, господин председателю. Едуард Елизабет. И така мога да продължа до 150. Това са младежи, учащи се Човешки живот и човешка надежда не са само бройки. Днес осъдихме фундаменталният екстремизъм, тероризма в африканския рок, който там носи името Ал-Шабаб, а именно в превод младеж. Много неподходящо подбрано име, защото няма нищо общо с бъдещето, няма нищо общо с младите поколения. То ги избива и за това трябва да го осъдим и да се преборим с него. На карта е заложено бъдещето на самият континент. Борбата срещу тероризма всъщност означава борба против маргинализирането и бедността премахване на различията, били те верски или етнически. Кения не може да бъде изключение и в този смисъл не можем да изоставим човешките права. Това би било победа на тероризма. Това би било атентат срещу нашите ценности като цивилизация. Едуард, Елизабет и така мога да продължа до 150. Благодаря. Искам да напомня на колегите. Моля, не говорете прекалено бързо, защото преводачите не могат да смогват. А сега за една минута думата има Ружа Томашич. Благодаря. Трагедията, която се случи в Кения, ни показва, че няма никакви оправдания за тероризма. Не могат да се извършват такива зверства срещу страни или религиозни групи. Единственото оправдание или основание за насилието, то е несъществуващо. 147 млади хора загубиха живота си. Това са просто млади хора, които искаха да се изучат, да живеят и единствената им вина бе, че са християни. И християните вече не могат да живеят в някои части на света, където бушува тероризъм. В много страни християните просто се изселват. Нека не забравяме своите ценности. Те са предимно, първо и над всичко християнски. И тези ценности трябва да бъдат поддържани. Те съществуват от хиляди години. Господин Теличка. Уважаеми колеги, много е трудно да намерим думи и да опишем този трагичен случай. Много неща бяха казани. Аз ги подкрепям. Е, господин комисар, напълно съм съгласен с това, което казахте във вашата реч за Кения и за, христия, и за християните, но едно нещо ми липсваше в е, речта. Вие говорихте за заключенията на съвета по тероризма, говорихте за конкретни решения, но вие според мен не ни дадохте анализа на това какви бяха всъщност заключенията, какви бяха поуките, какво се случи откакто се случиха тези събития, какво, каква беше, какъв беше нашия анализ, какво научихме и какво може да направим по отношение на институциите, как може да помогнем и как може да направим така, че такива ситуации никога повече да не се повтарят. Благодаря. Следващият колега за една минута Цубар. Е Много благодаря, господин председател. Групите като Ал Шабат и нейната дейност са неприемливи. Смятам, че няма стратегия за борба против тероризма, като да се основава на ксенофобия и расизъм. Следователно, общата ни отговорност е следната. Много от вмешателството на държ... европейските държави в делата на африканските държави е в основата на тези събития и за това искаме от името на нашата политическа група това да бъде отразено в текста на резолюцията. Ние трябва да се въздържаме от вмешателство в вътрешните работи на африканските държави. Трябва да заменим съществуващите споразумения за търговски обмен с споразумения от ново поколение, където да се застъпват сътрудничество и солидарност. Само солидарността ще доведе до разрешаването на социалните проблеми, ще доведе до економически ръст, което е всъщност основата на проблема. Благодаря. Джонатан Арнат. Убеден съм, че всички нас тук в тази зала споделят е, яростта си и мъката си по убийствата на християнските студенти в университета в Кения. Обстоятелствата на това нападение са особено е, грозни. Това не е просто е, насилие, е, про, заради насилието. Бя, били са селектирани християнските студенти. Те са били убити. И всички, които искат да живеят е, в е, угода на Бога и са християни, ще бъдат преследвани. Това се вижда. Много е лесно да забравиме на какви преследвания са били подложени християните по света на какви преследвания се подлагат и в момента, почти ежедневно. Атаката в е, Кения ни разтърсва, но това не е еднократно събитие. 38 християни е, са били отвлечени и разстреляни преди това. През декември 36 души също обезглавени. През януари католически пастор е убит, докато е провеждал службата си в църквата. В Найроби знаете всички какво се случи в мола. Нека не забравяме, че когато се случват подобни атаки, те в Африка, те са точно толкова трагични, колкото и атаките у дома. Jean-Luc Schaffhauser. Euh, Благодаря. Благодаря и на колегите за техните изказвания, защото отразяват различни гледни точки. 148 студенти загубиха живота си и това не заслужава само заклеймяване, а анализ. Много християни загиват по, от верски убийства в света тази християнофобия често се сблъсква с мълчание от наша страна. Слава Богу, днес това не е така. Намира място и по страниците на пресата. Това помага християнското мъченичество да излезе на бял свят и да преодолее мълчанието. В Африка и Близкия изток християните мъченичестват и заради глупавата политика, водена от Съединените е, щати и следвана от Запада. Имам предвид Ирак, Либия, Сирия и военната намеса в а, техните вътрешни работи. За това ни трябва нова европейска политика и нов подход. Благодаря. Минута и половина, господин Донжан. Благодаря, господин председател. Атаката в Гариса е отвратително престъпление. И в Западна Африка а, не е единствената зона жертва на исламистските терористи. Там а, се създава и нестабилност, благодарение и на действията на Алшаба в съседните страни. Знаете какво се случва също така и в Централна Африка с Бого, Боко Харам, действията на Ислямска държава. Заплахата от подобни действия застрашава и съседните страни. В Кения е имала атентати и преди университета в Джибути също. Трябва, преди да мислим за мерките, трябва да подкрепим, да подсилим подкрепата си и то в много значителна степен на африканските сили в региона, на отделните страни, които са готови да се борят с тероризма. Не можем да правим разлика между е, терористите. 150 студенти бяха убити в Гарисан, в Пешавар. Също бяха убити 150 студенти предишната година. Така че терористските групи, исламистите е, се отправят в момента поглед към християнските младсинства и нашите мерки трябва да са насочени именно към това – трябва да се търси и споразумение с трети страни, да се отчита именно този аспект на преследване на християните и да налагаме условия към тези страни, които са готови да се борят с терористите. Благодаря. Ана Gomes, за една минута. На Университет Гариса, não merece Благодаря. Естествено, трябва да покажем солидарност с жертвите в Кения. Тероризмът на Ал-Шабат в този регион е ненаказан до момента и води до в конфликти в други страни. Европейският съюз трябва да подкрепи региона, за да може самите страни да поемат отговорност за борбата срещу тероризма. Трябва да имаме да изработим политики за развитие, които да са в унисон с стратегията ни за борбата срещу, тори... срещу тероризма. Трябва да защитим основните ценности на едно демократично общество. В Кения и в Африканския съюз трябва да се търсят причините за съществуването на такива групи като Ал-Шабад, които а, убиха тези студенти в Кения. Трябва да видим и откъде идва финансирането на тероризма. Помолих, колеги, ако имате само една минута, няма смисъл да говорите прекалено бързо, за да се вместите в едната минута. Говорете бавно и, и разбираемо. Ормас 5. Благодаря. Тази, е, този месец бяхме свидетели на ново посегателство върху човешки живот в Кения. Това бе обект където се обучават младежи, там се подготвят за бъдещето. Освен това, това бе атака срещу християни от страна на мюсюлмани и това е всъщност е, насаждане на верско нетърп... верска нетърпимост. Всеки, който не споделя е, определени верски убеждения, бива смятан за враг, за наверник мюсюлманските емигранти също организират посегателствия атентати на европейска територия. Те са и авторите на много от каналджийските прекусявания на Средиземноморието. И за това трябва нов подход към всички тези събития. Благодаря. For one minute now, Милослав Раздорф, една минута. Благодаря. Чингис Ахматов, киргизски автор, мюсюлманин, е написал роман в който се разгръща тезата, че исляма не, няма представа, не съществува понятие за личността. И именно тук произхожда сега и преследването. Саватина Джеймс, момиче, което е отказало да влезе в брак, уреден от родителите си и е приела християнството, е подложена на голямо преследване и според нея огромният проблем е, че толерантността на Запада води до нетолерантност. Ние трябва да защитаваме християните, не бива да бъдем толкова толерантни. Господин Корал. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че ако от 150, когато говорим за 150 убити млади хора, много е тъжно да се види, че тази тема се идеологизира. Тъжно е, че се караме за това колко пъти употребяваме думата християни или християнски в нашите резолюции. Независимо дали това са християни или не, те са млади хора, които са убити. Да, те принадлежат към едно мълцинство, но крайна сметка, а, това не е важно дали са християни, това не е положително послание. Европейския съюз трябва да е против всяка форма на тероризъм, а, било то а, е, тероризъм срещу християни или други етнически общности. Това трябва да е нашето послание и се надявам в бъдеще да сме по-единни. Благодаря. Много хубаво изказване, казва председателят. Имате има към вас синя карта. Приемате ли я? Да? Добре. Тереса Хименес Бесарил. Искам да попитам нещо колегата Игнасио Корал. Игнасио, аз нямам чувството, че трябва да броим наистина колко пъти използваме едно съществително, съществителното християни в текста на резолюцията. Това не означава всъщност, че се води идеологическа е, война. Просто означава, че заглавието на тази резолюция трябва да носи не само названието на страната Кения, а и гоненията срещу християните. Ако е, цитираме съществителното християни само два пъти, то тогава не е добре написана тази е, резолюция и може да се объркат нашите послания. Не може да правим както и на времето направихме с резолюцията за ромите, където само два пъти казвахме думата роми. Благодаря. Да, сините карти, казва председателя, са за задаване на въпроси въпрос, а не за поправка на това как трябва да произнесе речта си, че да бъде възприета по-добре. Да, наистина. Е, аз съм съгласен с колежката. Правилно е да сме против тероризъм срещу християнско мълцинство. Е, ние знаем, също така, че Европа има християнски корени, но това, което за мен беше тъжно, е да се види, че при преговорите между политическите групи имаше разногласие между определени формулировки и в крайна сметка при този важен проблем се получава едно негативно послание. Става дума за Алшебаб, за а, Боко Харам, а, за такива терористични организации, защото те преследват много мълцинства. За това е важно. Господин Йогос Апилитеус. Благодаря, господин председател. Трагични и възмутителни събития. Това е убийството на тези 147 студенти в Кения. И това е една реалност, на която ние реално не сме обръщали достатъчно внимание. Християни биват избивани по целия свят от терористи и исламисти. И от 50 страни, където има преследване на християни, 40 от тях са е, ислямски страни. Значи в 4 от 5 случаи християните биват преследвани от е, исламисти. Затова и не следва да се е, очудваме, защото положението се поддържа от безразличието на страните, включително на Европейския съюз. Ние се интересуваме повече от човешките права е, на терористите, отколкото от избиването на човешки живот. Само Господ решава кой и кога да умре. Затова ние трябва да се противопоставяме, трябва да осъдим ситуацията, защото в противен случай ще създадем е, прецеденти за допълнителни убийства. Благодаря, Елизабета Гардини. Благодаря, господин председател. Ние оплакваме още веднъж жертви но нямаме кораж да кажем какви са тези жертви, защо се случи всичко това. Нямаме коража да си признаем и страхуваме се да из, извисим глас и да кажем, че, в, е, в, че има християнофобия в определени региони. Ние винаги казваме, ние защитаваме основните ни права, но е, към тях принадлежи правото на вероисповедание. Това е едно основно право, както и всички останали човешки права. Тези права трябва да ги защитаваме. Това е мерилото за свободата в едно общество. Ние се възхищаваме на папата, когато той се изкаже в този смисъл, но ако ние сме на друго мнение, не би трябвало да му се възхищаваме. Християните са мълцинство в Кения, така казваме добре, но в крайна сметка те са 83% от цялото население. Те не са мълцинство. Християните стават мъченици, когато са в мълцинство, но когато са в мнозинство, както през миналия век, тогава за какво говорим? Винаги е имало мъченици. Още от е, римско време е, тези мъченици са били обезглавявани, били са е, го изгаряни. Важното е да кажем, че са преследвани християни. От вас към вас има въпрос от господин Корал. Приемате ли? Господин Корал. Благодаря. Исках да попитам госпожа Гърдини следното. В Кения бяха убити принадлежащи на друга религия, различна от мухамеданството. Това не бе насочено само срещу християни. Ако ние като Европейски парламент приемем позиция, която защитава само преобладаващата религия, това всъщност изкривява нещата. Не смятате ли, че трябва да сме против всички верски атаки? Съгласна съм. За това предложих е, за наградата Сахаров иракския патриарх, защото трябва да се защитят всички малцинства в Ирак. Но когато сме свидетели на такова кръвопролитие, когато хората специално биват избирани, за да бъдат избивани, просто защото не, не носят съответните символи и не могат да цитират Корана, това са мъченици, това са християнски мъченици, както са били християнски мъченици и другите преди тях. Нина Гил. Благодаря, господин председател. Училището, образованието често обект на атаки. Миналата седмица в Сомалия пострада седалището на УНИЦЕФ. Това е всъщност взривяване на бъдещето на африканския континент, казано метафорично. Това е този път не е метафорично, неприемливо. Нашите съболезнования на семействата, които са загубили близки и които всъщност са лишени от бъдещето. Тази терористична организация е като октопот и, и пуска пипала в много държави и е във връзка с, с други органистични клетки. Така че нашето сътрудничество с кенийското правителство следва да бъде засилено. Всяка стратегия, освен това, която ние възприемаме, трябва да бъде насочена в тази посока. Преодоляване на различията и това е всъщност нашето виждане. Когато част от обществото, било то малка, е под натиск, цялото общество е под натиск. Е, заслужават е, заклеймяване не само атаките срещу християни, а и срещу мюсюлмани. Трябва ни стратегия, която да гарантира сигурност за всички. Няма значение от тяхното вероисповедание, раса, пол, занятие. Благодаря. Так. Франц Обермайер. Благодаря. Убити са 147 студенти. Това е ужасяваща ужасяващо престъпление. Тези терористични групировки избиват християни и то съвсем съзнателно в името на исляма. И ако това продължава така, трябва да реагираме. Трябва да подкрепим Африканския съюз в тяхната борба, но също така трябва ни и решителност в нашите действия. Вероятно, в много моменти липсва кораж да се кажат нещата с истинските им имена, трябва да се каже християни бъдат преследвани. Уважаеми дами и господа, не става дума за това, че терора идва от будисти или от други общности, той идва от фундаменталистския ислямизъм. За минута и половина колегата Даващия. Gospodine predsjedniče, за почетък желим изразити сучут obiteljima. Господин председател, като начало искам да изкажа съболезнования на семействата на жертвите убити в Кения. На според информацията и свидетелите били са избрани християнски студенти специално. В Ирак също така много християни трябва да напускат домовете си. В Сирия християните намаляват драстично по брой. Те са най-преследваното религиозно мълцинство. Но има хора, които си затварят очите пред това. Смайващо е колко много нетолерантност е, се проявява и от евродепутатите по тази тема. Можем да си говорим за какво ли не, но когато се говори за преследване на християни, изведнъж се оказва, че не бива да говорим. Не мисля, е, твърди се, че не бива изобщо да се изтъкват съображения, свързани с е, вярата. Но тук не става дума само за нашите лични страхове, това е социален проблем. Подобни, е, разбира се, че един по-твърд подход може да провокира реакции извън Европа, но ние сме свидетели на опити е, да се спре приемането на резолюция по тази тема. Ние обаче няма да се е, предадем. Ние трябва да надигнем глас срещу преследването на християни. Госпожа Мици. Либертата религион у принципи фундаментали. Благодаря. Свободата на вероисповеданието е основен принцип. Кения е е, в страна, в която има разнообразие, но за съжаление в тази страна няма сигурност. Това е страна, където има фундаментализъм, което подкопава правото на хората в страната да бъдат образовани, да имат право за да определят сами вероисповеданието си. Ние трябва да дадем по-добри решения за борба срещу тероризма, трябва да приемем, че основната ни, основният ни приоритет е да защитим студентите. Европейският съюз трябва да подпомогне кенийския народ в правото му да се самоопределя, да, правото му да учи. Трябва да приложим дългосрочни конкретни мерки в борбата срещу терористичните групировки. Трябва да намерим дългосрочни перспективи за тази борба. Благодаря. Приемате ли синя карта, госпожо Мици? Мици? Да. 30 секунди, сил вупле. Благодаря. Регионът на Африканския рог става все по чест източник на радикализация и на нестабилност които водят до нови мигрантски вълни. не смятате ли че европейският съюз трябва най накрая да предприеме конкретни практични стъпки към борба с този растящ проблем вместо в продължение на години да търсим стратегии които да удовлетворяват всички? благодаря.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 Страните в Африка, в Африканския рок, са различни по религия, по етнос и така нататък. Различни са им проблемите също така. Някои са економически, а други са по-скоро свързани с тероризма. Европейският съюз не може да гледа на всички по еднакъв начин, не може да дава различни решения на различни проблеми. Така че важно е да си признаем ние като Европейски съюз, че различните държави, различните случаи заслужават различни рецепти, различни решения. Мадам Алиумахни. Госпожа Алиот, една минута и половина. Благодаря. Да, да, да, просто не забелязах. Мисля, че действително е абсолютно необходимо Европейския парламент да се покаже на висотата на своята мисия. Не можем е, същевременно да говорим, и това е историческа истина, че Европа в основата си е християнска и да не се интересуваме от това какво се случва по света. Защото този проблем е геостратегически. В момента има воля сред определени групи да се създава създава някакъв вид е, единство на база на вярата. И е, в момента, в който се създават монорелигиозни държави, ще започнат да имат да търкания с съседните стра... Е, държави. И съответно се създава и проблем, опасност от война. Значи проблемите са и етически, и политически, и хуманитарни. И Европа е тази, която твърди, че е, люлка на толерантността, на разбирателството между народите, Европа е тази, която трябва да действа, за да може да се постигне разбирателство и признаване на едните и другите. Ние имаме дълг към християните от Кения, но също така и към всички останали християни, които са малцинство и които биват преследвани, да ги подкрепяме не само с думи, но и с дела. Да бъдем парламентаристи не означава само да говорим, трябва и да действаме. Може би е, ще трябва още 30 секунди, защото има синя карта към вас. Приемате ли я? не Господин Негрешко, благодаря и слушах ви. Вие сте бивш министър в Франция. Искам да ви запитам, какви мерки смятате, че Европейският съюз трябва да предприеме в тази посока? Няма моно държави вече, няма държави с една религия и с един цвят. С е, вашите предложения, какви военни или хуманитарни действия ще ни доведат до е, повторение на този сценарий в други държави? Благодаря. Я до тип. Според мен има два или три възможни начини за действие. Първо, само с правителствата. Очевидно е, че ние не можем да се поставим вместо правителствата на тези страни, но можем да водим е, диалозия и по-твърди дискусии с тях, за да покажем, че не е в техен интерес да оставят е, въвеждането или внедряването на монорелигиозни системи. Също имаме дълг да убеждаваме, да просвещаваме в дух на толерантност. Сега господин Парньон. Благодаря, господи, госпожо председател, господин комисар. Да, това е наистина филм на ужасите. 147 младежи е, убити злодейски. Какъв е въпросът тук? Дали това е отговорност на полицейските власти в Кения, дали те трябваше да изчакат малко повече преди намесата си или не. Практически обаче, аз мятам, че наистина въпросите трябва да бъдат практически. Как, какво е нашето участие? Има такова, защото Имаме военни подразделения там, които подпомагат Сомалия в борбата срещу пиратството, националната армия на Сомалия и така нататък. Господин комисар, не смятате ли, че е нужна нова африканска регионална стратегия? или пък подготовка с обучителни операции на тези, които се борят против тероризма. Благодаря. Almost fifty innocent young people were murdered. Благодаря. Много от хората, които бяха убити, бяха християни, те бяха целенасочено убити. Ние осъдихме това, показахме солидарност, но това не е достатъчно. В Кариса има 10 пъти повече жертви, отколкото в Париж при атентата на Хепто Чарли. Не става дума обаче за броя жертви, става, бро, става дума за начина на нашата решимост и на нашата реакция. Ние днес бихме могли да кажем Айто Ер Christian. При преследването на християните трябва да сме решителни, трябва да включим този елемент в нашата стратегия. А също така трябва да вземем предвид и преследваните на други религии. Крал, краля на Йордания осъди атаките като атаки срещу човечеството и срещу ислямската религия. Госпожа Чофрайна. Грация. La strage di студент... Много благодаря. Трагедията изживяна в трагедия, наистина внася смут в душите ни. Тероризмът атакува в сърцевината образованието, просветата и културата. Това е всъщност пространство на свобода и за това е още по-стряскащо това символно послание. Ако освен това се замислим, че наистина това е университета, който олицетворява взаимното разбиране взаимното разбирателство. Няма защо да се стреля така по свободомислието. Именно свободомислието, именно рационалната мисъл е най-голямата заплаха за тероризма. Именно това ги плаши тях, терористите и наистина с право. Именно за това Европа трябва да поддържа жив огъня на а, разума, който да противостои на, на насилието. Благодаря. Господин Токиш, с нашата резолюция, госпожо председател и колеги, се присъединяваме към е, подкрепа на християните и осъждаме атаките срещу тях, включително и бруталното убийство на студентите в Кения. Затова ние трябва да бъдем единни срещу всички посегателства на верска основа. Ние, нашите християнски корени е, ни диктуват да останем верни на християните по света. Те са най-преследваната група в света. Ал-Шабаб е, недвусмислено и открито обявява, че води война срещу християнството. И е, това, че сме християни днес, е, трябва да ни кара да се борим християнството да остане приоритет за Европейския парламент, за Европейската служба за външна дейност и за Европейския съюз. Това е наш дълг. Благодаря. Господин Вайденхолцер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, тези ужасяващи събития в Кариза не са единичен случай. Това е всъщност нещо, което се повтаря непрекъснато и то редовно. Следват се определени схеми има атаки е срещу християни, срещу други мълцинства, срещу жени, срещу студенти. Това, са не, това, това е непрекъснато, което се случва. Дали ще, терористичната група ще е Боко Харам или някоя друга терористична група Даеш, все едно разрушава се нещо, което за наше свято и се възцарява терор. Трябва да кажа честно, радвам се, че водим този дебат днес, защото смятах, че когато тези новини изчезнат от медиите, започваме да използваме двоен мащаб. Има иерархия сякаш в, на, на ужасите. Независимо къде се случват тези терористични атаки, човешките животи са си човешки животи, те трябва да бъдат защитени. Благодаря. За една минута, господин Тактус. Fru talman! En av de eh, överlevande från den eh, islamska... Благодаря. Един от оцелелите след атаката на Шабаб в Гариса, Кения, каза следното. Християнските студенти бяха отделени от мюсюлманските. Който бе християнин, бе екзекутиран на място. 147 невинни жертви. това е много, или екзекутирани чрез изстрел или чрез обезглавяване. 300 милиона в света са християните, които живеят под заплаха. 150 хиляди души по света годишно загиват заради верска непримиримост. В Средния и Близкия изток християните просто бягат. Това ни принуждава да вземем отношение, да действаме. Затова предлагам да се заемем за работа и да подкрепяме чрез защита християните в Северен Ирак най-напред и след това по цял свят. Благодаря. Дякую вам за слово, пани председайци. Господин Щетина, благодаря, госпожа председател. Холокоста е пример за колективна вина. Друг такъв пример е случилото се в Турция срещ... и срещу Армения, като чеченците пък казват, че единствената им грешка е, че са родени в Чечня. Стотици чеченци са избити от Русия. В Руанда също имаше масови избивания. Колективната вина е и тази, която е, доведе до събитията в Гариза, а също и избиването в е, Шарли Ебдо християнофобията и ислямофобията се хранят взаимно едни от други, се подхранват взаимно. Не бива да забравяме, че ако няма верска търпимост, няма да има и мир. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Моля, спазвайте времето, госпожа Пица. Благодаря, госпожо председател. Най-голямото преследване на, на християни се случва в Северна Корея, в Ирак, в други страни, в Сомалия, в Ирак, в Северна Корея се забранява тази религия, но освен го страшно много опасно да се мисли за това, да се мисли за религия. Хората могат да бъдат осъдени на смърт. Ние не може да игнорираме такова нарушаване на човешките права. Това е случай на геноцид на четири континента. Убийството на тези млади хора в Кения е това, което се случва и в Нигерия, Нигерия и а, Иран. Какви, какво е бъдещето на религията в света в такъв случай? Трябва ли религията да бъде преследвана все още в днешно време? Смятам, че трябва да кажем до тук, не бива повече. Благодаря, господин Капото. Благодаря, господин председател. Свободата на вероисповеданието е по заплаха в много части на света. Християните са подложени на гонения, страдат от насилие на въоръжени групировки или радикализирани такива. Християните, независимо от това към коя църква принадлежат, са подложени на гонения по цял свят. И папата всъщност призова неодавна световната общественост да не стои безучастна към това. Насилието е методично особено засилено от страна на радикалните ислямистски групировки, защото се смята, че те са пречка по пътя на ислямизацията на Близкия изток. Затова Именно тук е важно да споменем случаят в Кения, който не е обикновен случай. Това е жестоко убийство на 147 младежи в Гариса и целта не бе да се пролее кръв. Целта бе да се лиши от бъдеще тази държава. Европа не може да стои безучастна пред една такава кървава гледка. Благодаря. Точно се канах да ви кажа да забавите, господин Капо, но вие приключихте. Следващият оратор, господин Гариес. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι διώξεις και οι σφαγές κατά των Благодаря. Преследването на християните по целия свят не може да продължава. Последното събитие, това избиване на християнските студени в Гариса, Кения от Алшабаб. шабаб които всъщност са базирани в Сомалия. И Ислямска държава, Ал-Шабаб, Боко Харам, всички засилват атаките си по целия свят. Джихадистите също те е, се обръщат и срещу Исляма. Всъщност целта е да се предизвикат религиозни войни и всички подобни войни са изключително кървави. Причините за конфликта в Кения, в Африканския рок не са поради е, религия. По-скоро там има мизерия, бедност, финансови интереси. И като че ли още от десетилетия се очакваше това да се случи. Господин Яковчиш, една минута je samo jedna od terorističkih organizacija koja danas terorizira ljude благодаря. Ал-Шабаб е само една от терористичните организации, която тероризира хората в света и като всички други терористични организации, тя използва своите, избира своите цели много внимателно. Вижда се колко внимателно бе избран университетът в Кения, за да бъдат убити млади хора, да, бъдат убити, да бъде убито бъдещето на страната. Съвсем ясно трябва да кажем, че силата на оръжията определя ситуацията в Кения в момента, но ние трябва да кажем също много ясно, ние не може да приемем религиозни войни. Благодаря следващия оратор. Děkuji, paní předsedající. <clears throat> Já jsem přemýšlel nad tím, eh, zda vystoupit. A... Много благодаря, госпожо председател. Аз э, се чудех дали да взема думата или не, но смятам, че ако взема отношение, всъщност ще дам на всички ни възможност да се замислим за това какъв ефект произвеждат нашите думи върху тези, които обсъждаме. Те най-вероятно смятат, че нашите обсъждания тук са смехотворни. Всички религиозни лидери осъдиха радикалният терористичен акт. Така че е очевидно, че насилието е отвратително за всички вероисповедания и не бива повече да продължава религиозната омраза ще продължава така да настървява хората, докато не се спре. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм последният, който ще се изкаже. Живота на човешките същества се отнема в един кошмарен свят. Именно това се случи в Гариса терористични училища, е, атаки срещу училища и университети стават тактика на световния тероризъм. Това съвсем не е случайно. Тероризма мрази образованието, може би защото терористите никога не са имали такова. И ако искаме да се борим с тероризма, трябва да обърнем внимание кои са условията, които насочват терористите към младите хора няма средства, няма инвестиции, няма, има социална, политическа дискриминация към младсинствата, има брутално потъпкване на техните права. И много често участието в терористични групи се дължи именно на това, че е, участниците в тях са били бедни. Извинявайте, но трябва да приключим, прекъсва председателката. Madam President, terrorism must be condemned Госпожо председател, тероризма трябва да бъде осъден където и да се случва той, независимо дали носи на металото на религията или на политиката. Алкайда и Идил се насочват срещу граждани, срещу обикновени граждани. Стратегията на терористите е да разделят кенианците, да създадат религиозни конфликти между мусулмани и немусумани. Е, защо екстремистите успяват, защото за, хората започват да не вярват, да не си вярват един на друг. Това не бива да, да бъде позволено. Ние не се насочваме срещу мюсулманите. Не бива да има конфликти между етнически общности. Не би трябвало да има разлики между религиите. Трябва да се обединим срещу тероризма и омразата. Трябва да приемем разнообразието и различието и да застанем за ценности като демокрация и свобода. И така приключихме процедурата за спонтанни изказвания. Давам думата на комисар Мимица. Thank you, Madam President, honorable members. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа и госпожи евродепутати. Да, наистина, дебатът показва, че има различия в причините за радикализиране. Някои са тласнати към екстремизъм от безработица, дискриминация и изолация и следователно това трябва да бъде разглеждано по координиран начин. Корупцията и лошото управление са също общ знаменател. Европейският съюз вече подкрепя добри управленски практики в този смисъл, но можем да засилим помощта си. И държавите, и техните обитатели трябва да си възвърнат вярата и доверието в собствените си сили. Това може да се получи чрез университетски образование, чрез социални форми на продължаване на обучението, за да си намират младежите по-лесно работа. Гариса и събитията там показват всъщност наистина черно на бяло, че насилието и тероризма се боят най-много от просветлените мозъци. Международно и е, регионално и общностно трябва да бъде нашето действие в отговор на това. И в е, едната посока и в другата, от властта към гражданството и обратно. Нашите стратегии за подпомагане на развитието и подпомагане на сигурността трябва да вървят ръка за ръка. Така ще победим насилието, екстремизма и радикализацията. Признавам си наистина, че сега предизвикателството пред нас е огромно. И най-решително заявявам, че всички наши средства ще бъдат посветени на постигането на тази цел. Съобщението на комисията за последните действия в тази област, именно това подчертава дебело колко е важна връзката между подпомагане на развитието и сигурността. Нашият, нашият отговор ще бъде винаги насочен към тези два приоритета. Така ще реагираме във всички настоящи или бъдещи кризи, включая екстремистки гонения на християни, където и да се произведат те в света. Благодаря. Благодаря. Имаме седем предложения.